преди да започнем, нека да, обя... да попитам, приемате ли дневния ред. Точка 6 искам да кажа първоначално относно сигурността и центровете за координация ще продължим да работим по този въпрос на 12 ноември. И така, ако нямате други въпроси, можем да приемем, че дневния ред е прият. Сега, съобщение на председателите. Както знаете, Имаме превод в френски, немски, италиански, английски, разбира се, испански, португалски, фински, шведски полски, български и не чуваме председателя. Връзката се разпадна. In order to get your message across, please speak one of the language for which interpretation is available and today we have the... Имате наистина много голям брой езици с, с широко застъпен превод. Много моля ораторите да говорят ясно и да помогнат на преводачите, на които председателя благодари предварително. Така, това са съобщенията на, пред, на председателя, освен обичайните. Е, днес заседанието е изцяло онлайн. Можете, мога да се позова на, заседа, на решението от 27 октомври. Така че тук имам е, е, и най-важната точка от дневния ред е третата точка диалог с господин Шевкович, заместник председател на комисията и а, така, Искам да започна с благодарност към него, тъй като той ще ни помогне с като ни представи стратегията за 23, до 23 година и специално по въпросите на индустрията и цифровите въпроси ние сме изправени пред редица предизвикателства и важни избори. Е, така че се нуждаем от ясна концепция е, в четири изменения. Социално-економически, геополитически, екологичен и цифров аспект. Така че трябва да обърнем внимание на особено деликатните моменти, е свързани с уязвимостта които свърза, свързани с коронавируса и трябва да бъдат решени в средносочен да дългосрочен план. Имаме час и 15 минути за обмен на мнения. Ще започнем както обикновенно. Ще чуем нашия гост, след това координаторите и техните заместници и представители на политическите групи, а след това членовете на комисията. Много моля, колеги, спазвайте регламента за изказване, за да имат всички възможност да се изкажат и разбира се да дадем достатъчно време за отговор на господин Шефчович. Е, може би ще успеем да включим и процедура на спонтанни изказвания, но е, не, не се хващайте за думата, моля. Днес нямаме много колеги. Това е третата част от нашата платформа, за да видим кой е заинтересован. И така, за мен е особено удоволствие да поканя господин Шевчович да направи встъпително изказване. Имате думата. Благодаря много, господин председател, драги Кристиан. Възползвам се с радост от възможността да се обърна към вас, е, както и високо оценявам вашето високо, е, изключително високо вашето сътрудничество. Вие вече казахте е, основните встъпителни неща, е, които аз се канех да кажа по темата на днешното ни заседание е, сме свидетели на драматични промени в световен мащаб и на това как пандемията от, на коронавирус променя от корен нашия ежедневен живот, нашите взаимоотношения, трудови и лични. Е, освен чисто медицинския и здравен въпрос и кризата с много сериозни отражения, много сериозно отражение, цената е човешки животи, им се налага да мислим сериозно. Трябва да мислим за сериозни мерки във всички държави членки. Наясно сме, че трябва да работим много а, активно, но като представител на комисията искам да кажа, че ние сме наясно колко сериозен удар е това за работещите. А, но и семействата на тези хора, които са подложени на огромен натиск. Има опасност те да загубят своята работа. Затова нашата цел е да водим битка за всеки отделен живот, за всяко работно място в Европейския съюз. Така че това, което правим в момента е да преминем през едно много сериозно изпитание за европейските економика и да проверим доколко сме издръжливи ние и нашата економики. това ние подготвяме една стратегия, при което поставяме акцент върху издръжливостта, придавайки нов европейски привкус, защото за нас това означава не само възможността да посрещнем предизвикателствата, но да търсим решения за устойчива и честна економика за дейности, които се упражняват демократично това, така че да използваме кризата, а, за да излезем от нея по-силни, а това изисква не само добре добри и премислени ежедневни решения, но и мислене в дългосрочен план. Затова аз гледам на кризата като на един период, който за пореден път доказва необходимостта от бъдеща обективно обоснована политика а, и за европейската економика и а, за възможност да разгледаме въз, шанса да разкрием нови възможности за економическо развитие. Мисля, че поуките от първия, първата вълна на COVID налагат да се вгледаме в нашата верига за доставка. Доставката на кратични стоки, изключително важни стоки от извън Европейския съюз налага да помислим за възможност за създаване на собствени запаси, запаси и по-добра подготовка за бъдеще времето. След това говорим за издръжливост. Несъмнено, това е един от стожерите на бъде решенията ни за бъдещето. И аз мисля, че това е отрешаващо значение не само заради COVID, но и заради дълбоките промени, които настъпват, защото в условията на глобална конкуренция и отражението на климатичните промени върху целият спектър на нашите дейности от ежедневието ни до създаваните работни места е много важно. Да не забравяме, че има дейности, които просто изчезват от пазара заедно с работните места. За да се възстановим, ще трябва да действаме бързо и да мислим за възстановяване на нашата индустрия и връщане на Европа в към обичайното състояние, използвайки цифровия премод тук е необходимо, е, необходима стратегическа прогноза. Тук е, трябва да помислим за колективен интелект, е, из, Оформяйки бъдещето, с гордост мога да кажа, че Европейската комисия е първия голям орган на публична администрация с такива предложения. Ние започваме да съобразяваме нашите политики а, с оглед на бъдещия курс и също така за да използваме регулаторните дейности, за да потърсим и намерим верни решения. Радвам се на възможността да поговорим с вас, защото това е важно за нашето бъдеще. Мисля, че стратегическия курс може да очертае евентуалните сценарии за Европейския съюз и неговото място в бъдеще, но също и възможности, шансове и най-добра най-добри решения за всички нас. Както вече казах, стратегическия ни доклад поставя акцент върху издържливостта, поставяйки акцент върху това, което аз бих нарекал нов компас за Европейския съюз ние анализираме социално-економически, геополитически, социални и екологични решения. Това е важно с оглед на решенията, но също капацитета и шансовете, които предлага европейското стратутничество. Свързвайки с това с 14-те основни тенденции, които от тук насетне неизменно ще присъстват, когато актуализираме нещата за Европа. Говорим говорим за така наречените мегатенденции, защото те присъстват в цялата глобална общност и ни дават възможност да очертаем по-ясно тенденциите на глобално развитие. Специално за вашия комитет има няколко въпроса във връзка с COVID-19. Първо, Кризата прис, по, послужи като ускорител на редица, катализатор на редица тенденции, зелени и климатични тенденции, така че за в бъдеще трябва да поставим акцента върху издръжливостта. Второ, ще актуализираме индустриалната ни страти, стратегия и аз приветствам вашия доклад по собствена инициатива по този въпрос. Той сочи важни стъпки във вярна посока, предвид всички промени и предизвикателства, свързани с COVID-19. Тук тясното сътрудничество е повелята на часа. И освен това, ускоряване на хиперсвързаността. Просто светка вечно се наложи да направим промени. Трафикът по интернет нарасна с 10 до 30% и предвид затварянето на много предприятия а, този трафик по интернет остава стабилен. И изглежда това е тенденция, която ще се запази така че е, общия обем е, генерирани данни са 175 милиарда терабайта, само си представете. Е, ние сме в крак с платформите и технологиите, но много от малко от тях са е създадени в Европа. Затова е важно за бъдещето ни да обърнем внимание на цифровите технологии. Втората важна полука е връзката с и ролята на много извън европейски доставчици на стратегически и критични стоки е, стоки и компоненти, които са необходими за нашата економика, за нашия живот и за нашето економическо развитие. Вече, може би сте чувал е, да казвам, че през 2050 година ще се нуждаем от е, десетки пъти повече графит, кобалт, лити, критични суровини, които са необходими за бъдещето ни. Така че трябва да мислим и за интелигентната мобилност, за възобновяемите енергоисточници и така нататък. За това е важно, когато можем сами да произвеждаме водород, слънчева енергия, горива от неизкопаеми източници, трябва да разполагаме със собствени е, суровини. И накрая, но не на последно място, европейската и европейски економически суверенитет. Тук, разбира се, участват евроекономическите и геополитическите интереси. Затова е много важно а, да имаме предвид, че все още не даваме, не гарантираме достатъчно европейска автономност на международните финансови пазари. През първото полугодие банкрутите в резултат на пандемията изложиха тези фирми на нежелано и враждебно вмешателство отвън. Така че ние трябва да запазим европейските стратегически отрасли, както по отношение на доставките, така и по отношение на инфраструктурата. За това сега търсим възможно най-добрите начини да постигнем баланс и средства бил, като разглеждаме и проверяваме най-важните преки инвестиции ще продължим да работим, за да гарантираме че няма да има отрицателно разпространяване на ефекта върху целия европейски е, пазар. И накрая горещо приветствайки. Искам да кажа, че комисията горещо приветства взаимодействието с вашата парламентарна комисия. Вие сте нашия най-важен съюзник Например, по отношение на Европейския а, алианс за батерии и акумулатори, ние много разчитаме на вашата подкреп, подкрепа. Ако дискусията позволи, ще ви дам повече подробности, като и подчертая, че Европа в сега а, е, играе важна роля в областта на батериите и акумулаторите, но съм убеден, че имаме по този възможност в бъдеще да произвеждаме ефективни и чисти коли така че по отношение на критичните суровини, нека да спомена въглерода и свързаните с него енергоисточници. Така че това е важен залог за общия ни успех. В заключение искам още веднъж да призова към бъдещо тясно сътрудничество, като насочим вниманието си преди всичко към стратегическата автономност на Европейския съюз. Това е основната ни полука кризата ускори процесите и ние трябва да намерим отговор на тези трудни въпроси. Всичко това е свързано и с допълнителни доклади всъщност в отговор на въпросите, що е то зелени работни места, какви умения се изискват, как това се съчетава с протичащите дълбоки промени това са основните въпроси, на които комисията ще посвети своята работа през следващите години. Благодаря, че ми дадохте възможност да изложа своите мисли. Благодаря за поканата, очаквам с интерес въпросите ви.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 господин заместник председател Шевкович. Естествено, беше много интересно това, което споделихте с нас и е много важна нашата стратегическа автономност и трябва да видим как можем да постигнем всичко това и с оглед на амбициозните ни цели в областта на цифровите комуникации, както и Зеления пакт. Координаторите или представители други на политическите групи ще чуем първо, започваме с госпожа Карвалио, представител на НП. Моля всички да спазват времето си. Good afternoon, uh, dear chair, dear commissioner. Здравейте, господин председател, господин комисар. Преди година, господин заместник председател, вие се ангажирахте с регулаторни промени, за оценка на въздействието, малките и средни предприятия. Звукът е много доста ниско качество. Преводачката предава откъсличните думи, които се чуват. Малките и средни предприятия са особено в особено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 to set a binding target to reduce administrative burden. Thank you very much. Thank you so much, Madam Carvalho. Благодаря, госпожо Карвалио. Не съм а, убеден, че господин Дан Ника е свързан. Ако е тук, ще го прикани да вземе думата. Не е свързан. Тогава преминавам към господин Гротиус от името на Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Нужна е стратегия, но е важно и да има приложение и следва да осъществим собствената си стратегия. Вие говорихте за конкретни амбициозни цели в областта на околната среда. Казвате също колко са важни личните данни и данните като цяло. Но има и нещо с още по-голяма стратегическа важ, важност, а именно новото дел, поколение технологии, големите данни, големите масиви данни, биотек, роботиката а, и всичко това. И се, решенията, които се вземат за стандартите, имат изключително високи, висока важност и също оформят нашата стратегическа автономност. Част от околната среда, част от зеления пакт, част от конкурентоспособността. Ако всичко това зависи от стандартите, всичко това е от висока важност. Това е моя позиция, това е позиция и на китайското правителство. За 25-та тяхната цел е да се ползват техните правила. Вече жи... виждаме каква важна роля те играят в международните организации за стандартизация, но и на местно развитие на местно равнище играят изключително важна роля технологическо предимство имат и трябва да наблегнем на нашата роля в международните организации за определене на стандартите и в по-нататъчния процес на стратегическото прогнозиране за да може Европа да бъде хубаво място за стопанска дейност. Благодаря много. Късмет и успех в работата ви и ще се радвам да чуя вашите коментари. Благодаря, господин Гротиус. Сега господин Пауло Боркия от а, Идентичност и демокрация. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар всички в този парламент. Считаме, че говорим за много важни въпроси и не трябва да изпадаме в някаква регидност. Трябва непрекъснато да са гъвкави и развиващи се процесите на вземане решение и да вървят отдолу нагоре. Както вие споменахте, има интересни моменти, но имаше и е съвсем правилна реакция, че се започва от слушане на европейския гражданин в началото, за да можем да осигурим нашата надежност. Трябва да вървим по две релси, да подкрепяме малките и средни предприятия, които са нашия гръбнак на нашата економика и да сме е, сигурни, че няма да зависим от неевропейски производители. Въпросът ми е, как смята комисията да подпомогне надежността на именно тези малки и средни предприятия? Основно, що се отнася до доставките и връзката им с а, цифровите мрежи. И още един въпрос. Смятате ли, че са разпределени достатъчно средства за инфраструктурите или смятате, че ще трябва да се пренасочат средства, които първоначално са били заделени за други цели? Благодаря, господин Борхия. А сега към Дан Ника, координатора на социалисти и демократи. Мисля, че сега а, вече ме виждате. Аз бях тук през цялото време, много внимателно слушах презентацията на заместник-председателя Шефчович. Благодаря ви много, господин председател на нашата комисия, че ни давате възможност да се изкажа и да споделя коментарите си към представенето на стратегическата прогноза 2020 доклада. Сега, след като сме в тази економическа и здравна криза, ни трябва целият капацитет на Европа. Кризата COVID показа, че имаме много а, уязвими места в нашата система и са ни нужни аналитични средства за вземане на решения. Една един справедлив зелен преход без социална справедливост не трябва да е възможен и сега трябва да можем да заздравим нашата лидерска позиция в стратегическото управление все нови средства и нова таблица за сравними показатели, която разработвате, ще ни помогна да вземаме решения да сме по-наясно с уязвимите места в нашето общество. По този начин можем да се подготвим за бъдещите промени, да ги управляваме и да предотвратим бъдещи кризи. Все пак обаче, нека подчертая, че за да има разлика, тези индикатори, тези показатели трябва да са интегрирани а, в процеса на вземане решение на нашите правителства. И аз напълно подкрепям тази идея. Знаете, ние поискахме да се интегрират принципите на устойчивото развитие в работата на комисията. Надежност не означава само да устоим и да се справим с предизвикателствата. Тук става въпрос преходът да бъде справедлив, устойчив и на непоследно място анализът форсайт или стратегическата прогноза е важна в смисъл на това, че има много важна връзка с предстоящия, предстоящо досие за батериите. И тук се надявам наистина ИТРА да има много водеща роля – Поздравяваме ви за вашата работа, за това, че сте ни чули. Подкрепяме ви напълно и ви желаем късмет. Благодаря, господин Ника. Сега господин Жорди Соле от името на Зелените. Much, uh, благодаря, господин председател. Благодаря, заместник председател Шевчович. Все още сме в средата на една неочаквана криза и тази ситуация още веднъж ни доказва колко по-подготвени трябва да бъдем за бъдещите предизвикателства и трябва да можем да адаптираме своя отговор на всичко това. Не става въпрос обаче само да мислим и да анализираме, става въпрос и да действаме, за да сме по-подготвени на европейско равнище, да можем да изграждаме своята надежност. Това, според мен, изисква две основни неща. Първото е политическа воля, основните действащи лица в процеса на вземане решение, да действат на а, политическо равнище. Всъщност не беше много окоръжаващ отговор на пандемията, който а, ние успяхме да покажем. Много често това е нашата слабост, бездействието. Трябва да сме надежни, но трябва да вземаме решение и да действаме. Има много елементи, които пречат и има много примери. Например, реформата на ОСП и така трябва ни тази ясна връзка между мислене и действане. Така че приканвам комисията да покаже силна политическа воля, да оправомощи Европейския съюз, да действа на, а, според решенията на европейско равнище и така стратегическата прогноза ще бъде още по-полезно средство за управление. По съдържанието на доклада искам да подчертая едно от основните заключения, а именно, че прехода към по-зелена економика ще има по-сериозен но въздействие, отколкото смятахме, върху, особено що се отнася до въздействието на настояща криза и заедостта. Това е ключов момент за економическото економическите резултати в следващите е, години. Начина по който потребяваме и е, нашето поведение може да се отрази на нивото на заетост. Така че въпросът ми е как ще гарантирате последователност между политиката в областта на околната среда, екологията, енергетиката, економиката, за да може да се постигне така необходимата зелена надежност. Благодаря. Благодаря много. Сега давам думата на господин Краснодевски. Той е заместник-председател и координатор. Thank you. Thank you very much. I... Благодаря. И аз исках. Дякую, bardzo. <clears throat>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 uh, strategic foresight report is something we, we need, we can use. Um, it's not easy, I guess, indeed. Uh, I, I noticed the same thing. Не е лесно. Виждам, че по този начин може да се разгледа и настоящата ситуация за втората вълна на COVID. На второ място много ми допада факта, че докладът а, споменава важността да се запази заетостта, но не трябва ли да променим подхода си, който в момента е предоставяне на обществени средства, без да искаме гаранции. Така че ако може вашето мнение по този въпрос на второ място, на ниво производство, на ниво индустрия, аз лично не разграничавам международни многонационални предприятия, които са лоши и местни многонационални предприятия, които са добри. Те са една един същи тип. На ниво производство трябва да разглеждаме въпроса кои са стратегическите сектори, за да можем да ги запазим на пазара. Защото ако е твърде стратегически сектора и ще а, бъде закупен от американска многонационална компания, вероятно би следвало да е толкова зле да бъде закупен и от многонационална компания, която е от европейски происход, която също действа с същите принципи. И накрая, зависимостта от неевропейски държави. Каква е стратегията в това отношение в а, доклада се казва как кобалта е в а, Конго, в а, други а, лития е в а, Южна Америка. Как а, ще се действа по този въпрос? Благодаря много, господин заместник председател на комисията. А, това бяха въпросите и коментарите на координаторите и заместник координаторите. Сега имате думата, господин заместник председател, за 7 минути и след това ще продължим с втория етап. Заповядайте. Е Сега би трябвало да ме чувате. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на координаторите за изключително а, важните въпроси. Ще се а, стремя към краткост, защото знам, че за съжаление времето изтича. Първият въпрос на госпожа Карвало, малките и средни предприятия и господин Пало Буркия също спомена факта, който всички знаем, а именно, че малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика. Особено когато подготвяме законодателство или вземаме решения, но също и когато подготвяме мерки в съответната крива, криза. Госпожа Каравало попита какво ще въведем за малките и средни предприятия и как. Мисля, че след две седмици ще председателствам началото и инициирането на платформата Fit for the Future, готови за бъдещето. И там ще участват и представители на национални, регионални и местни власти, както и малки и средни предприятия и ще сме сигурни, че ще има достатъчно представители на малките и средни предприятия. Освен това, ще направим така, че нашия съвет за преглед ще внимава особено силно, когато определяме оценката на въздействието за економиката и зная, че госпожа Вестагер, както и комисаря Бретон, търсят и е, най-добрите малки и средни предприятия, които ще работят е, с които ще работят е, ръка за ръка, за да можем да взимаме изключително адаптирани решения и да се погрижим за специалните конкретни нужди на сектора МСП. Това също така върви и в посока на вече споменатото да се запази позицията на Европа като регулаторна суперсила и така трябва да имаме предвид, че когато определяме стандартите, нашата комисия е Нашата амбиция трябва да бъде това да са най-добрите стандарти в а, а, света, т.е. ние да сме най-добрите и да сме приети от глобалните економически оператори и да разпространим ня, нашата дейност по този начин в света. И така стандартите да станат глобални. Това следва да бъде едно от ключовите ни инструменти, които да ползваме в тези изключително трудни а, обстоятелства, например с Китай и така те не само да отразяват амбициите ни в а, този глобален свят, но и нашите ценности. Да има устойчивост, справедливост и добро също така много да обърнем внимание на целите за устойчиво развитие, които ние въведахме като част от оценката за въздействието. И това е един допълнителен начин, по който искаме да отговорим на това толкова важно търсене. Господин Боргия питаше как ще се използват нашите средства. Използваме ги в преговорите с Европейския парламент и съвета за следващата финансова перспектива. Знаете, това ще е във всички дейности за климата. Поне 37% от тези средства ще са в посока зелени цели и цифровите, цифровия дневен ред на Европейския съюз, както и инструмента за свързане на Европа ще използваме за това бъдещо развитие, така че нашата инфраструктура да бъде подкрепена от тези средства и да сме сигурни, че вървим към интелигентна мобилност. Така че да, ще подкрепим нашите дейности, така че тези три стълба да са обхванати. Зелен, цифров и устойчивост. Благодаря, господин Ника, за милите думи, но и също за това, че още веднъж привлече вниманието ни към важността на индекса. Трябва да погледнем всичко това от гледна точка на бъдещето, ще ни трябва един индекс, който да поеме спокойно своя път отвъд БВП. Знаем, че от години БВП беше много важен показател, но и по време на кризата наистина видяхме, че БВП не отразява качеството на живот и усилията, които трябва да направим в економическото и другите полета, така че да можем да се погрижим за планетата и за климатичните промени. Искам да уверя и господин Ника, и всички колеги от ИТРЕ, че вече се надяваме на тясното сътрудничество а, с вас по регламента за батериите, защото нашите амбиции са много високи. Искаме а, да обхванем всички батерии така че да се спазват най-високите екологични, а, стандартни, а, е, трудови, социални и така нататък. И това, което ние предлагахме е да използваме наистина меката си регуторна сила, така че да бъдем уважавани на глобално равнище. Следващия колега говори за важността на ко, а, нашата економика, господин Гротхиус, за климатичните промени. И тук отново бих а, ви припомнил, че целите за устойчиво развитие продължават да бъдат едно от най-важните сита, пред които минават всички стратегически разсъждения – така че това, което говорим, ще го направим и а, ще го превърнем и в действие. Господин Краснодевски зададе няколко много важни въпроса, действително. И трябва да кажа, че а, това е първия доклад от този тип стратегически, който а, бяхме, с който използвахме данни, които вече съществуваха. На 3 септември го приехме. Тогава е, не беше. Тогава не беше така напреднал положението във втората вълна на здравната криза, така че е, още веднъж по този начин се демонстрира в колко е, динамичен живот живеем, колко близко, бързо се променят обстоятелствата. И това дали някои от показателите трябва да се променят, да се редактират, дали трябва да ги разглеждам по друг начин. Така че приветстваме тази много важна научна дискусия. Искаме да ви използваме като много съществен мониторингов партньор в бъдеще. И последният въпрос на господин Ботенга за заетостта и за стратегическата автономност. Наистина, напълно прав сте. Това, което искаме да направим, наистина в този стратегически доклад се концентрираме върху стратегическата автономност, а, да видим кои сектори са толкова стратегически, толкова важни са техните верики на добавена стоеност, че е много важно ключовите елементи да бъдат обхванати дали могат да използват, да речем, друг материал, който се произвежда, произвежда на местно равнище. И ще спра до тук с подробния план за действие, където искаме да използваме много повече рециклирането, където искаме да работим с суровини, които са на територията на Европейския съюз и след това да развием специални партньорства с държавите, където можем да имаме гаранции, че тези суровини се а, добиват по един устойчив начин. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател на Европейската комисия, за подробните отговори на въпросите. Сега пристъпваме към втори кръг от изказване на членове на комисията и Имате по една минута. Господин Кобилиус, е НП, е първия, на когото ще дам думата. Well, uh... Good afternoon. Good afternoon. Здравейте! Добър ден, господин председател, господин заместник председател на комисията. Благодаря за много интересното представене и за направените прогнози. Струва ми се, че комисията е свършила добра работа. За нас е наистина много важно да хвърлим поглед в бъдещето. Издръжливостта, разбира се, в условията на пандемия особено е един от приоритетите и е често, често говорим за това. Разбира се, е, въпросът е какво, за какво ще говорим след следващата криза, но въпросът ми е свързан с издръжливостта в, в представихте ни ем, програмите на национално ниво но тук става дума и за вземане на решение. Бихте ли казали нещо повече за европейското ниво, ако позволите да кажа на федерално ниво? какви ресурси трябва да имаме, за да бъдем подготвени за следващата криза. Сега господин Хайзер, социалисти и демократи. Uh, uh, Благодаря много, господин председател. Мисля, че, драги Марош, благодарение на вас имаме подобен доклад, който присъства в дневния ред и се радвам, че можем да поговорим за това. Говоря, отчитате кризата с а, а, COVID, а, а, другите проблеми и основателно говорите за издръжливостта. Трябва да работим на национално и на европейско ниво трябва, комис... мисля, че комисията трябва да използва своите ресурси в това отношение. Е, и да е, разчитаме и на собствени суровини и доставки, за да не сме зависими от трети страни. Е, това ще е изключително важно и в областта на производство на акумулаторни батерии, водородния сектор и така нататък. Времето ни притиска. Трябва да действаме бързо ще насърчите ли държавите членки да действат в тази посока? Какво ще направи комисията и, и как ще помогнете чрез доклада да помогнем на хората, които в условията на криза губят много в живота си. Следващо изказване –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 Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Два пързи въпроса. Първия ще го задам заедно с моята колега Клодия Гадом. Е, става дума за е, работа във връзка с е, темата енергетика и искам да попитам какви други действия ще предприеме комисията, за да подобри конкурентоспособността в сферата на суровините в международен мащаб. И е, след това, дали е, вашият портфейл включва също интерституционална оценка, как е, вие можете да хвърлите мост и да сътрудничите с другите европейски институции по тази толкова важна тема за нашето бъдеще. И аз мисля, че наистина е трудно да се дефинира как точно ще изглежда работата по тази тема? Благодаря. Сега давам думата на господин Баренсън от АНП. Yes, thank you very much, uh, chair. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на вас, господин еврокомисар, за доклада. Горещо приветствам работата ви за стратегическа автономност. Това е от изключително голямо значение на Европейския съюз и да разкрием работни места на бъдещето. Кризата ни прави уязвими и това засилва активността на чуждестранни инвестиции. Трябва да сме наясно с риска и да актуализираме информацията, с която разполагаме. От, за, а, през периода 2010-2017 година 57 европейски фирми са били изкупени от китайски. Само за последните две години тези, техния брой надхвърля 100. Какво трябва да направим и как да защитим Европа в тези условия? Госпожа Херика Хандеринс има думата. Адам Колешке, заповядайте, чакаме ви. you have the floor. Виждаме, виждаме, но не чуваме ораторката, поради което не може. Уважаеми господин Шевкович, уважаеми колеги, много е важно на базата на сегашното законодателство да хвърлим поглед в бъдещето и като вземаме решение за програми за възстановяване, тен е и, и възстановяването и така нататък. И не бива да забравяме, че до 2025 година трябва да имаме пълна независимост. Трябва да търсим пълна независимост и устойчиво развитие е, енергийните сценарии на Европейския съюз трябва да включва и националните ресурси но все пак има сериозни усилия да пренебрегнем това, което се прави в европейската таксономия и да се залага на гъста. Налага се да използваме повече вторични суровини и да залагаме на собствения невносни суровини. А, е, така и трябва да разсъждаваме в дългосрочен план, че в е, глобален мащаб ние трябва да произваждаме собствените материали. Председателя казва, извинявам се, прекъсвам ви, но времето ви изтече. Сега господин Бузек. Оздравейте, колеги! най добрият начин да предвидим бъдещето е да го сътворим. Така че, драги Маруш, благодаря ти за неизменните усилия в името на европейското бъдеще. Вие създадохте немалко до сега, включително Европейската платформа за преход. И направихте не малко и в предходния си мандат. Първия ми въпрос възможностите за инвестициите в а, м, а, каменовъглените басейни и други райони с отмиращи производства. Благодарим за направеното от Алианса. Разбира се, ролята на акумулаторните батерии ще бъде от ключово значение, но да не забравяме инвестициите в, водородни енергоисточници и не на последно място съвместимостта между различните програми да не бива да забравяме, че по отношение на много суровини зависим от външни доставчици, включително за батериите от Китай. Кажете нещо повече. Тейсман Барде от ЕКАРЕ има думата сега. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин еврокомисар. Е, наистина, като шахмайстори Европейския съюз и ние трябва да мислим няколко хода напред за следващите десетилетия. Комисията има добра програма на, за работа и все пак малко чуваме за бъдещето говорим за настоящето и миналото. Е, очаквам доклади, които да ни кажат повече за това как Европейския съюз да изгради своето бъдеще. И е, още един въпрос. Вие отчитате отражението на кризата с COVID но някак си преценките на производството и потреблението са изготвени от преди кризата. Ще актуализирате ли тези данни, за да отчетете отражението на COVID върху тези различни аспекти? Благодаря. Председателят, благодаря. Господин Мартин Хузик от Риню. Благодаря много, господин пред, заместник председател Шефчович. Беше наистина интересно да ви чуем. Е, има обаче един важен елемент, който заслужава повече внимание. Евентуалните сътресения – когато става дума за неочаквани затруднения. Така беше с Сарса, така и с COVID. Имате ли идея и мислите си как, какво ще бъде отражението на дълбоките промени в земеделието и други области и как ефективно да се преборим с тях какво ще направи Европейски съюз за в бъдеще. За жалост връзката прекъсва и не чуваме оратора. Председателят благодари. Господин Грисгайер, социалисти и демократи. Steyer. Чуваме оратора. Мистер Гайер, please push the speak button. Господин Гайер, моля ви бутона за изказване и ви слушаме. Господин Гайер, моля ви бутона за изказване и ви слушаме. Okay, it's okay. It's okay, good. Um, yeah, um... Благодаря на господин заместник председателя Шепчович, скъпи Марош, благодаря ти за работата по този доклад. Това, което ме вълнува е въпросът е, свързан с е, бъдещите доставки на енергия в Европейския съюз. Аз е, имам удоволствието и честа да изготвя първото становище за комисията по е, водната стратегия по предложение на комисията и в тази връзка в хода на проучванията установявам, че е, Темата енергийна самостоятелност за Европейския съюз няма да функционира добре, ако и това всъщност е и моята политическа цел, не минем към възобновяваните енергии, което всъщност може би ще бъде най-доброто решение. Имам предвид Северна Африка също но по тази тема аз ще кажа нещо в бъдеще. Благодаря. Благодаря много, гос, госпожа Бенделе. Благодаря, уважаеми господин заместник председател на комисията. Бъдещата стратегия на Европейския съюз заляга силно на високи технологии и възобновяеми енергии, обаче се имат предвид е, че за това са необходими и много критични суровини и е, трябва е, да посоча, че тук има силна конкуренция. За това въпросът ми е свързан с рециклирането. Какъв потенциал вие виждате в рециклирането и доколко можем те да е, въведете инструменти, които да подобрят дизайна на продукта? Благодаря, госпожо Бенделе сега на госпожа Дамдом, на госпожа Диес, социалисти и демократи. Благодаря. Не чуваме ораторката. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Благодаря за направените прогнози. Това са наистина много важни неща особено цифровия преход и създаването на качествени работни места е много важно всичко това е свързано и с декарбонизацията. Като разбира се, се съобразяваме с новите технологии. За да постигнем целите си, се нуждаем от сериозни проучвания и стратегия за изследванията, както и солидно сътрудничество все пак е, има традиционни отрасли, които трудно ще се цифровизират така че економическата програма трябва да отчита това. Как смятате да се справите с това отрицателно развитие? Сега господин Нинистос, Гърция. Благодаря. Господин еврокомисар, вече се каза, че растежа, работните места, и издръжливостта са изключително важни. Имам обаче чувството, че е, понякога пропус, изпускаме перспективата от очи. Конкретно, какво мислите за про заменянето на изкопаемите горива и всички аспекти свързани с това. Не говорим само за екология, говорим и за економика. И освен това, смятате да гарантирате адекватни политики с оглед на прехода и как ще се преборите с отриц... евентуалните отрицателни последствия от това? Какви са вашите мисли? Господин Гросър, Риню. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая един въпрос, който пролича по време на кризата. Въпреки, че работим, се, се работи за всички еднакво, резултатите са неравномерни за държавите членки. Как смятате да постигнете еднакъв резултат върху държавите членки от тези политики? Защото до сегашните политики и инструменти не ме настройват оптимистично. Госпожа Клок е каре. Мисис could you please open your Госпожо Клок, чакаме включване. Включете микрофона си. teraz jest. Is okay? Сега чувате ли ме? Господин председател, Ние можехме да обсъждаме по време на конференцията промените в енергията и сега вече тук се поставя под въпрос качеството на управлението на европейско равнище. Аз искам да помоля малко по-рационално да се подхожда към проблемите, свързани с новия зелен пакт и с неговото изпълнение. Аз си спомням, че цялата тази трансформация, този прелом ще струва около 1 милиард злоти и и е, в Польша това ще има много тежки социални последствия. В тези тежки времена на пандемия, моята молба е при стратегически решения да не се ръководите, за съжаление, от е, идеологични съображения на определени хора, и е, също при оценката на въздействието този подход е много важен, защото ние трябва да запазим работниците в региони, където има заплаха от енергийна бедност поради много амбициозните енергийни цели. Благодаря ви много. Последен оратор в нашия списък от социалистите и демократите. Ева, заповядайте. Госпожа Ева Кайли, имате думата. Да, тук съм. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисаря и заместник председател на комисията. Искам да ви а, попитам, при положение, че имате тази чудесна прогноза, а, може ли да я да представите този метод, за да се използва той и за бъдещите възможности като технологии, не само за появяващите се заплахи. Ако смятате, че достъпа до вътрешния пазар е толкова важен, как можем да боравим с държавите, които са източници на толкова критични суровини, като литий, както вече споменахте. Доколкото разбирам, искаме да имаме общ подход към ограниченията в пътуването. Смятате ли, че можем да се справим по един общ начин? Доколкото разбирам, ECDC, Център за предотвратяване на болести, събира данни по съвсем различен начин от държавите членки и качеството е под въпрос. Смятате ли, че можем да имаме а, отговор, начин на действие, който да е от по-голяма полза и накрая? Вие говорихте за оценката на научните изследвания до момента и как следва да прекъсва прекъсва звука нещо за следващите 7 години. Благодаря, госпожо Кайли. Имаме възможност за съвсем кратки изказвания, за привличане на внимание, максимум по минута. Заповядайте. Господин Пекайнен е включен. господа Спираки. Спираки. Чувате ме? Благодаря ви, че ми давате думата. Уважаеми господин председател, искам просто да подчертая въпроса за критичните суровини, що се отнася до стратегическата ни автономност, както и в рамките на развитията по регламента за батериите. Какви разпоредби е готова да приети, приеме комисията? И какви мотиватори и ще дадете на нашата индустрия, за да има по-добро изпълнение, що се отнася до рециклирането на критичните суровини? Благодаря ви много. Благодаря ви аз, господин Шефкович. Много интересни предложения, много обща и голяма област на въпроси. Имате думата за 7 или 8, малко повече, ако трябва, минути, за да отговорите на повечето въпроси. А пък, ако не остане време, съм сигурен, че можете да пишете на колегите директно или отново да се върнете при нас. Но сега, ако може, някои конкретни бележки от ваша страна. Заповядайте. Much, um, uh, Благодаря, господин председател. Оценявам наистина, че все пак има една добра енергия и динамика на тази, на тази дис, дискусия. Ще се опитам да се вместя в 10 минути. Първия оратор питаше какво означава надежност на европейско равнище. Разбира се, най-важното е солидарността, координираните действия и всичко това с добри политическа решимост, както трябва и качество и а, подготвеност на екипа. И съвета и парламента мисля, че ще ни дадат една безпредседентна финансова подкрепа за следващото десетилетие, което със сигурност ще направи а, голяма ще ни помогне да постигнем а, доста и на европейско национално равнище. Моля, пишете ми и а, се свържете с мен, ако не успея да отговоря на някои от въпросите ви или ако имате някакви идеи, които да ни подпомогнат, така че следващата година да бъде много по-добра от миналата. Господин Хашел много правилно спомена, че ако сега не внимаваме, ние можем да стигнем до а, момент, в който твърде много да разчитаме или на а, Русия, или на Китай, особено както а, вървят нещата в технологиите. Цифровите технологии са ни необходими. Имаше и няколко въпроса повдигнати в тази посока. Мисля, че последния беше госпожа Спираки, но и госпожа Кайли и други. И действително искам да ви кажа, че ако се стигне до на първо място до разчитане на критични суровини, имаме много е, ясни идеи за конкретни стъпки, които искаме да предприемем. Разбира се, ако се стигне до батериите, както беше поставен въпрос на госпожа Спираки, Новия регламент за батериите ще бъде на основа а, на именно тези принципи, че искаме да обхванем целият процес от устойчивото, устойчивите източници, т.е. критичните суровини ще идват от познат, ясен, устойчив източник. После, през устойчивото развитие, значи подкрепяме нашето развитие, индустриален процес, който минава през всяка стъпка, за да може да има добра връзка. И накрая нашия дизайн, проектирането на батериите ще бъде такова, че те да могат да бъдат рециклирани или използвани отново. Защото макар да сме най-добрите в света по рециклирането, по отношение на електронния отпадък сме назад. Само 1% от критичните материали и суровини само 1% можем да добием от рециклиране. Ето защо трябва да ги ам, рециклираме така, че да възстановим по-голяма част от материала, както и колегата Габриел ще работи по тази тема. Когато говорим за възстановяването и устойчивостта, надежността и плановете за възстановяване, разбира се, ще работим с държавите членки, за да сме сигурни, че всичко се спазва и основната цел на инвестициите – да не се оставят на страна реформите и също така да способстваме за рестартиране на економиката, да има повече заетост. Виждаме колко е важно това навсякъде в Европейския съюз. Имаше и въпрос за междуинституционалността на метода за стратегическа прогноза Foresight. Мисля, че един от ораторите го спомена. В момента работим на експертно равнище. Имаме много добри взаимоотношения с Европейския парламент и неговото звено за научни изследвания, но трябва това взаимо, взаимодействие да е и на политическо равнище. Ще организираме конференция именно за това междуинституционално сътрудничество и всички членове на Европейския парламент, на вашата комисия ще приканем, за да включим всички тези елементи и това да присъства на политическо равнище в Европейския парламент, нещо изключително важно. Следващия оратор говори за опасността, която вижда. Аз съм съгласен с него за критичната инфраструктура. Не трябва тя да попада в чужди ръце, не защото не са достатъчно компетентни, а защото ще се озоват в много сложна ситуация при, да речем, както се случи при а, настоящата криза. И а, разработваме нови средства за предоставяне на чужди субсидии. Виждам, че полека ми изтича времето. Така че бих погледнал да видя кое е много важно. Важно е да работим заедно, не само на експертно, на политическо равнище, сканиране на хоризонтите, големите трендове и тенденции или преместването на економическите сили на юг и на, източ... на изток. Това е нещо, което трябва да обсъждаме не на ниво само политическа наука, но и между политици. Каква ще е най-добрата по структура, която ще ни подпомогне да го обсъждаме редовно и веднъж годишно поне трябва да имаме актуализация на тези мега тенденции. Благодаря на госпожа Кайли за поканата. Ще, ще донеса и ще взема със себе си тези, а, този вид информация, за да видите как нашите експерти а, виждат Европа на хоризонта и как се променят нещата спрямо тези мега тенденции. Къде е силна Европа? Вече го споменах в предишната ни дискусия. Мисля, че това десетилетие ще бъде изключително важно за мястото на Европа на глобалния пазар. Ако успеем с нашия преход и трансформация зелен, устойчив преход, мисля, че следва да, изпо... да обсъждаме повече за бъдещето, повече за това, което се случва и да сме сигурни, че тези прогнози за бъдещето могат да влезнат в нашите начини за на решение, в нашите самите ни решения и начин на действие. Благодаря, господин председател. Съжалявам за това ограничение в времето, но благодаря на всички колеги за изключително оживената дискусия и чакам следващата възможност да продължим дебата си. Те винаги ми помагат на нашите дискусии, за да обогатя работата си. Благодаря ви много. Благодаря много за вашето участие, за вашата отвореност, за това как ни обяснихме толкова важни въпроси и отговорихте на въпросите, диалога, като ИТРЕ и като колеги отделно ние често си сътрудничим с вашия, вашия кабинет, за да разберем и възможностите и предстоящото като цяло в следващите години. Благодарим ви много и за предстоящия диалог, който предстои Европейска комисия като цяло и нашата комисия конкретно. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Точка 4. Европейска стратегия за данните. Госпожа Кумпула Натри ще ни представи проекто доклад. Той е на основата на публикувания на 19 февруари а, съобщение на комисията за Европейската стратегия за данните и ТРЕ отговаря като комисия в Европейския парламент и МКО, Либе и Тран се присъединяват по, на основа на правилно 57. Госпожо Натри, разполагаме с 45 минути. Надявам се да свършим за 30, казва председателя. И така бързо към госпожа Компула на 3, после докладчиците в сянка. 8 след това желащи да вземат отношение има. Госпожо, имате думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имам възможност да представя проект от доклад, което е положителен отговор на стратегията за данните на комисията. И е като въпроса е на вниманието на 6 или 7 европейски комисии като трябваше да се поберем в 6000 знака и никак не беше лесно да включа всичко тук. Въпросът е изключително важен и крие голям потенциал за в редица области. Стойността може да увеличи е, потенциала на Европейския съюз с до над 800 милиарда през 2030 година. Това от, с, тук се създава възможност също за допълнително развитие в цялото ни, на цялото ни общество, във всичките му отрасли, освен обичайните критерии за растеж и работни места. Така че изключително важно е да подчертаваме, че нашето общество трябва да е ориентирано към човека, но да се гради върху доверие и е, общи ценности. А това означава също уважение към гражданите и възможност те да участват в процеса, включително малките и средни предприятия. Така че стратегията за данните трябва да подкрепя устойчивостта и европейската а, зелена програма а, и да даде възнови шансове на пазарната економика предложенията, които съм направила, участи вече са ви познати, като например управлението на данните. Така че аз залагам оперативната съвместимост. Подкрепям идеята на, фи, на комисията за създаване на необходима стратегия и необходимостта да преминем към междуотраслова стратегия. А, така, не трябва обаче да централизираме прекалено нещата, а залагам по-скоро на децентрализирано обработване на данните но това предполага доверие, изграждане на общи стандарти за интерфейс и технически решения. Е, от друга страна, ние трябва, разбира се, да се съобразяваме с изискванията на общия регламент защита на личните данни. Макар, че там нещата са много неясни и обтекаеми понякога. Е, това трябва да бъде уточнено. Достъпа на, да, до данни и изискванията трябва да, пока, е, трябва да ни накара още веднъж да се замислим да за улесняване обмена на данните но също и за преодоляване на дисбаланса е, и в кои случаи трябва да осигурим задължителен достъп до данните е, мисля, че економическите оператори тук могат да играят активна роля. Разбира се, новите технологии са изключително важни, но трябва да запазим и съществуващи правила е, като например е, искаме да се съобрази публичния достъп до данните с новите възможности при спазване на европейските правила. В заключение, нека да припомня колко е важно, това ви е познато, добра изследователска дейност и адекватни умения. Е, но всичко това е възможно, е, така че да гарантираме водещата роля на Европейския съюз в економиката и политиката. Благодаря на госпожа Компула Натри. Сега ще чуем докладчиците в сянка. Имате по две ми- минути. Е, започвам с Ева Майдъл, НП. Две минути за всеки, моля. We... Трябва да кажа, че съм много удовлетворена, че sure that the data strategy... Най-сетне започнахме да работим по този въпрос и че ИТРЕ е водеща комисия към нашия докладчик. Първо поздравления. Много, поздравления за много балансиран и прагматичен подход. Радвам се да кажа, че нашата политическа група няма сериозни възражения. Оптимистична съм и смятам, че ще намерим начин бързо да приемем доклада в нашата комисия. Знаете, че аз винаги съм била сторонник на свободното протичане на данте в Европейския съюз. За мен това е петата свобода в Европейския съюз. Така че, имайки такива стандарти, ние трябва да работим в съответствие с изискванията за конкурентоспособност. Е, така че е, виждам едно положително развитие, включително и в политическия аспект за обменяне на данните. Няколко момента особено ми допадат в доклада. Радвам се и съм впечатлетена, че е използван толкова, ако позволите така да кажа, позитивен език често тук говорим е, за е, това колко е важно да имаме положителен наратив. Um, I agree that often there is a lot of confusion about how data can help businesses um, and I welcome the point in which you call for more guidances and also да очакваме повече работа. Поради лошото качество на връзката прекъсваме превода. Съжаляваме. Strategy, um, um it would be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 accountability principle, uh, and also to provide, importantly, more guidance for European SMEs and startups. Um, Thank you so much, Madam Айдел. Благодаря много. Сега давам думата на Никола Данти от Риньо. Колега, две минути имате. Благодаря, господин председател. Аз е, първо искам да благодаря на докладчика за проекта за доклад който представлява много добра изходна позиция за нашата работа. Стратегията в нашата основана на данни економика трябва да се състои в сектор, който сега се владее от извън европейски фирми. Данните са всъщност основа за цифровите промени в нашата економика и ние трябва да бъдем сигурни, че тези промени наистина ще почиват на ценности и е, също така ще защитават личното пространство и защита на личните данни. Също така е, трябва да бъдат добре възприяти от малките и средни предприятия и всеки отделен гражданин. Аз още в миналото много пъти съм подчертавал също и пред комисар Бретон, че става дума най-вече за индустриални данни, поради което трябва да бъдем в състояние да се възползваме от този шанс да можем да осигурим ресурси като програма Horizon Europe и също така програми за устойчивост, които трябва да бъдат изпълнявани от отделните държави членки. Измененията, които са необходими, мисля, че са насочени към подобряване на доклада. Включени са много стратегически теми, които днес няма да бъдат разглеждани задълбочено както посочи и докладчика, тъй като има твърде малко място и е, има изискване за знаците. 6000 знаци не трябва да бъде превишавано тази бройка и е, всъщност, е, що се отнася до киберсигурността, до взаимната свързаност, това са неща, които трябва да базират на един единен пазар на данни и това трябва да се извършва в е, една сигурна екосистема на данните, да се спазват търговски и договорни тайни и точно за това става дума ние да не а, нарушим досегашния баланс на пазара. Разбира се, има различни методи, различни способи за свързване и а, те всички спомагат за по-добър поток на данни между различните сектори и също така за подобряване на обмена между институциите и частните лица и между самите институции. През следващите седмици и месеци с докладчиците и останалите участници ще продължат дискусията, за да продължим да работим по това досие, което е от стратегическо значение, като се имат предвид законодателните предложения, които ще постъпят. Господин Георг Майер от името на ИДЕ. Oui, c'est Madame Mélin qui, qui parle госпожа Мелан, която работи от името на господин Майер. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо докладчик. Във вашия доклад вие искате да се създаде орган, управляван от комисията, който ще задава насоките в Европейския съюз за управлението на данните и комисията трябва да финансира тази инициатива, за да подобри оперативната съвместимост на данните. И всичко това се прави в един контекст контекст на извънредно положение и на много голяма конкуренция. Според нас има три основни въпроса. Комбинацията, всъщност обмена на данните трябва да става само на доброволен принцип, трябва да има ясно разграничение между обработването на лични и нелични данни. Освен това, потребителя трябва да може да решава кой има достъп до неговите данни, дори и когато става дума за нетърговско използване на данни. Това са всъщност трите основни елемента за нас, като се има предвид, че обема на съхраняваните данни може може да се увеличи неимоверно е много и като се има предвид и ролята на Китай, наистина трябва да се замислим за тези въпроси. Е, трябва да следим данните, които ние съхраняваме, е, да не доведат до много силна рационализация на социалното поведение предвид тези данни. Трябва да се гарантира и добро място на управлението на данните в разработката на тази стратегия така че е, да може е, проекти като Гая Икс е, да могат да бъдат продължавани и да не се стига до феномени на разрушаване. Трябва да защитаваме всички тези, които се възползват от тези предимства и трябва да се подобри качеството на данните, които споделяме с трети страни, които не споделят нашите ценности. И също така, е, навлизането в вътрешната дейност, във вътрешните работи на, е, на държава членка, е, всъщност Имаме вече и такива примери. Става дума за Европейския съюз и САЩ, става дума за съдебните спорове при ползването на лични данни. И трябва да следим за това. Благодаря. Благодаря, госпожа. Жан Майер, сега давам думата на господин Беслангер от групата на Зелените. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика, както за добре свършената работа, така и за това, че ни приобщи отрано в процеса на работата. Изключително съм доволен да че обсъждаме този въпрос в контекста на всички поставени въпроси, особено за разширяване и интензивиране потока на данните. Е, Това е много важен въпрос, особено е, когато става дума за е, изискване към инфраструктура, оперативна съвместимост, достъпа до обществени поръчки, и това не изчерпва всичко. Искам да се спра на три измерения. Това е ефективността на потока на данни. Приветстваме, разбира се, е, факта, че ще обменяме данни, но да не забравяме, че е важно да мислим за енергийната ефективност на самата структура на данните. Що се отнася до регионалните екосистеми, тук децентрализираната обработка на данните изисква да направим, да положим сериозни усилия в регионален мащаб. Така че е време да започнем с по е, да продължим да работим за по-децентрализирана стратегия. След това инфраструктурата на облаците. Е, тук наистина опираме до технологичния суверенитет и, и може трябва да помислим все пак повече е, за е, конкурентоспособността. И накрая, и нека да кажа и следното. Особено когато говорим за ползата от проекти е, трябва да сме наясно какво точно очакваме. Мисля, че ако искаме да ускорим обмена на данните, трябва отранно да помислим в е, тази посока. Но благодаря за добре свършената работа. Сега господин Тушеновски от името на ЕКАРЕ. Е, чуваме ли се? Е, ще, ще преминаваме е, към членовете на политическите групи. Госпожа Льобера от НП е първата. Ще с вас, с вас, колега, ще се опитаме да се свържем след малко отново. Пилар, чакаме включването ти you have the floor. Please press this... Госпожа Кастило, имате думата. If not, uh, I go to the next speaker. От the uh, госпожа uh, Тажа от uh, социалистите и демократите. Благодаря благодаря и за чудесния доклад. Наистина стратегиите за защита на данните са изключително важно, включително стратегията за промишлеността, зелената програма изграждане на мрежата, както и стратегията за енергийните пазари. На първо място трябва да мислим за обществените блади. Та, така че тръгнем ли от тук, се нуждаем от съответна система за управление и обмен на данните. Важно е да имаме доброволни системи за работа. В противен случай можем да изпаднем в затруднения и да загубим данните. Нуждаем се също от правна яснота, взаимно изгодни решения и взаимно доверие така че трябва да потърсим възможности за обучение, особено на жените, като решенията са със смисъл за европейските граждани и бизнеса. Салваторе Демео, една минута, моля, спазвайте регламента, казва председателя. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на докладчика за нейната работа, цифровата економика. Всъщност е, е нещо от много голямо значение, което засяга не само оборотите на тези данни и услугите, които се предлагат на гражданите. Тези данни обаче са собственост на отделните граждани и са много чувствителни е, за да може да се разработи стратегия за данни, е, трябва да се вземат предвид интересите на гражданите и на фирмите. И всичко това трябва да става в връзка и при спазване на изискванията за защита на данните, така че да може да се осигури разумен достъп до тях. Също времено трябва да бъдем и в състояние да включим и големите фирми. Трябва да се гарантира правна защита и трябва да не се допускат отрицателни въздействия, така че очаква ни много работа. Благодаря. Try to give her the floor. Опитвам се да дам думата на колежката. Надявам се, че този път ще се чуем. Заповядайте. Мисля да сте ако дюплиш през Натиснете бутона, за да се включите и да ви чуем. Sorry, okay. I think now more or less, no? Че сега се чувам. Надяваме се, че връзката е добра. Извинявам се за техническите затруднения. Искам да благодаря Мия Петра за чудесния доклад. Е, той е добър, балансиран и, както вече се каза, дава възможност да отправим ясни послания към Европейския съюз и към комисията. Така че две неща искам да кажа. Първо, е, потока на данни вече се говори. Мисля, че трябва да подчертаем този момент. Това трябва да е основен принцип на европейските ценности. Толкова за сега. И второ, изграждането на умения въобще. Ние трябва да работим с системи за обработка на данни, които да са наистина а, общо достъпни. Мисля, че трябва да направим всичко като Европейски съюз и като държави членки за развиване на тези умения в бъдеще. Госпожа Галвес Мунюс. Благодаря. Благодаря и на Мия Петра за чудесно свършената работа и по доклада и в комисията. Горещо приветствам факта, че се обръща внимание на обществото на база на данните с цел запълване на съществуващите пропуски. Знаете, че все още има какво да се желае. За това не за първи път споменавам. Искам да подчертая необходимостта от качествен обмен на данни, особено когато сега така ясно пролича колко важно е това обществото, информационното общество е изключително важно, както каза и Пилар, така че трябва да не забравяме обучението през целия живот. Тук ще добавя, че е важно да обърнем внимание на обществените услуги и да преминаваме към различните услуги, разбира се, при спазвайки неприкосновеността на личната сфера и работейки активно и прозрачно. Господин Спеца е последния оратор. Председателя прекъсна поради изтичане на времето. Здравейте, колеги! Искам да подчертая един неспоменаван достатъчно аспект. А, отворените набори данни не са нещо извънредно. А, така че тук се налага да положим стратегически усилия, ако искаме да бъдем конкурентоспособни и да делим Мегдан с САЩ и Китай. Е, тук е важно да имаме съответни обществени системи и набори данни е, и искам да обърна внимание, че е необходимо да имаме ясни цели и ясни условия, включително екологична устойчивост. Но ако искаме да говорим за свързани мрежи, трябва да потърсим добро е, вложение за европейските ресурси. Само така ще постигнем желания резултат за данните. Е, сега сега накратко искам да чуем господин Булман като пред Иво Волман от Генерална дирекция Конект. Моля ви, бъдете наистина кратък, за да имаме време да чуем и отговорите на докладчика. Две минути за вас, господине. Господин Волман, имате думата. Моля, включете се. Благодаря преди всичко благодарности на докладчика за интересния положителен проекто доклад. Вие отчитате всички важни компоненти. Благодаря и за задълбочената дискусия. Това, което е много важно да отчетем елемента на спешност. Да, ние искаме да бъдем ключов играч, но това не пада от небето. При разбира се и това трябва да става. Това предполага усилия, но ние трябва да спазваме и всички европейски правила, като например <clears throat> европейските ценности и <clears throat> защитата на личните данни. Очакваме още следващата седмица да направим следващата стъпка, а в началото, през първите 2-3 месечия на следващата година, се очаква да направим и нещо повече, т.е. следващи стъпки. За това предвиждаме и средства от програмата Цифрова Европа и е, инструмента за свързане на Европа. И с това средствата не се изчерпват, тъй като ще имаме и други законодателни възможности ние с удоволствие ще работим по различните аспекти на стратегията, стратегията за данните и разбира се ще разчитаме на пълната подкрепа на Европейския парламент. Сега давам думата отново на ораторката за заключителни думи. Благодаря, благодаря много за отличната дискусия. Ние сме в контакт, разбира се, се опитваме да действаме малко по-динамично, да сме по-готови от наша страна, за да продължим дебата с комисията и други е, европейски, както и глобални действащи лица. Това, което се случва в Япония, в е, Съединените щати, създаването на административно управление във връзка с данните, ние трябва да сме там също така че аз с нетърпение чакам възможност да продължа работата си на основата на всички тези коментари, които направихте така. И а, също така се надявам на следващи поводи за взаимодействие. Благодаря много. Благодаря, госпожо Капона 3. Колеги, само да ви напомня, че крайния срок е четвъртък, 12 часа за изменения само на английски, в съответствие с решението на вашите координатори на 8 април. От името на групата, нека да давате своите изменения, предложения за изменения от името на координатора, през координатора, подкрепени поне от 6 членове, така че крайен срок четвъртък 12 часа. И последна точка в дневния ни ред, номер 5, е доклада за осъвяването на инструмента за свързване на Европа, подкрепа за инвестиции в транспорта, енергетиката и цифровата инфраструктура. Последния триалог беше заедно с моя колега, председателя на Тран. Тук, физически в Брюксел, беше много труден триалог, но много конструктивен и ще помоля господин Маринеско да докладва от името на комисията ТРАН за това, което се случи на 26 октомври. Благодаря, господин председател. Както беше казано, имахме техническо заседание преди доста седмици вече и тристранна среща преди две седмици. И известен напредък беше постигнат, в техническата среща, що се отнася до държавите, участващи в програмата. Положителното е, че съветът не преразгледа общото си разбиране, освен някои разпоредби, които проистичат от